дневния ред. Това е докладът на господин Брок и господин Гуалтиери. Изменение на член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизма за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Двама са, са докладчиците и вероятно и двамата ще вземат думата. И господин Брок и господин Гуалтиери. Докладът е резултат от продължителни дискусии с съвета. Господин Брок, имате думата. Уважаеми колеги, този европейски механизъм за стабилност е необходим, за да може да се предложи трайна правна сигурност и да се покаже солидарност с страни, които имат проблеми, също така и да се укрепи еврото и да се гарантира необходимата бюджетна дисциплина. Също така да бъдат разяснени заедно и въпросите свързани с растежа. Това можеше да стане само в рамките на упростена процедура за изменение на договора. Нормалната процедура е много дълга и тя би изисквала референдум в някои от страните членки. Така че е, ние си казахме, че това не трябва да бъде обичайна процедура, а трябва да бъде една по-опростена процедура. Първоначалните предложения бяха такива, че е, ставаше дума само за междуправителствен подход, при който комисията не играеше никаква роля и парламентът не играеше никаква роля. Днес можем да кажем, че възоснова на преговорите, които проведохме с комисията, Европейската централна банка, председателя на Европейския съвет и председателя на Еврогрупата, по всички тези неща, за които става дума за е, е, основи за вземане на решения, проверки, на надзор и така нататък също така предлагане на регламенти. Ние предвиждаме една общностна процедура и е, тази процедура е възприета от е, Европейския съвет. И сега Европейският парламент в рамката на тази процедура може да поеме подобаващата му роля. По тази причина мога да кажа, че в рамката, която е създадена, е по-лесно да се упражнява общностна политика. И за това ние предлагаме да приемем този, тази процедура на съвета за промяна на договорите и мисля, че е, тук трябва да кажа, че тази процедура е подкрепена от Комисията по конституционални въпроси и също така от писмо на председателя на Европейския съвет. Всички те потвърждават тази процедура и смятам, че тя е достатъчно надежна основа, с която ние бихме могли да се съгласим. Така че да защитим еврото, което е един от най-големите успехи на Европа. Благодаря. Благодаря колегата Голтиери. Докладът, по който ще гласуваме сега, включва някои резерви във връзка с междуправителствения механизъм. Там има все още някои резерви и съмнения, но след като господин Брок направи тези пояснения, ние проведохме преговори и в крайна сметка постигнахме много важни цели, най-вече предвид факта, че е, кондиционалностите, които са свързани с е, помощта, трябва да бъдат изяснени с регламент. Така че става дума за процедура на съвместно вземане на решение. Искам да благодаря на много колеги, които дадоха принос за постигане на този резултат. Аз имах привилегията да работя заедно с господин господин Елмар Брок и да изслушам много ценни съвети. Комисията по економически въпроси е, също е, даде становище. Координаторите на политическите групи дадоха ценен принос и е, ни осигуриха важна политическа подкрепа. Благодаря. Благодаря.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 Изменение 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 и изменение 28 са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Има компромисни изменения 38, 39 и 40 от парламентарната комисия по конституционните въпроси. Те са допустими, преведени са и са на разположение на всички депутати. Въпреки това, искам да попитам, има ли възражения? Не виждам. За това предлагам да гласуваме по трите компромисни изменения 38, 39 и 40. Гласуването е поименно. Моля, гласувайте. Че всички гласували? Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. За акцептоване. Приема се. Изменения 30 и 19 падат. Процедурен въпрос ли имате? Апаратът ми не работи. Благодаря, колега. На място 436, разбирам. Трябва да се провери машината. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 33. То е оттеглено. Оттеглено от господин Гуалтиери. Докладчикът Гуалтиери е оттеглил изменение 33. Няма да го гласуваме. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 в Изменение 34 поименно. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 35 поименно. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 36-то поименно. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32, 24, впрочем, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 37 от Комисията по конституционните въпроси. И има ли възражения срещу това компромисно изменение? Няма. Поставям на гласуване компромис 37 поименно. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение за против, сдържали се, отхвърля се. Трето изменение за против, сдържали се, отхвърля се. Четвърто за против, сдържали се, отхвърля се. Пето изменение за против, сдържали се, отхвърля се. Шесто за против, сдържали се, отхвърля се. 7 и 26. Идентични за, против, сдържали се, отхвърля се. 25 за, против, сдържали се, отхвърля се. 8 за, против, сдържали се, отхвърля се. 9 за, против, сдържали се, отхвърля се. Сега ще поставя на гласуване проекто законодателната резолюция с измененията и допълненията в цялост по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за всички, които работиха по този доклад. И относно гласования. И преминаваме към следващата точка от дневния е, ред. Обяснение на вота. О, не, обясненията на вота ще бъдат правени при ваше желание утре. Днес няма да допусна обяснения на вота.